Please, can I ask the press to... Бих искал да помоля представителите на медиите да приключат, за да можем да започнем заседанието. Давам ви 15 секунди. Start. Защото трябва да започваме. I would uh, like to ask uh, those attend... Искам да помоля онези, които присъстват, да не сядат на места, които не са предназначени за тях, защото има и друга зала, в която може да се слуша разискванията. Може да се следи също на живо и по интернета. Искам отново да помоля представителите на медиите да напуснат. Моля да не заставате пред е, депутатите. Please. Моля ви, трябва да започваме с изслушването. So, good afternoon. Добър ден на всички. Най-напред искам да приветствам с добре дошъл кандидата за комисар, господин Джонатан Хил, в нашата комисия по економическите и парични въпроси. Знаете, че целта на това изслушване е да позволи на парламента да упражни правото, дадено му от договорите, да изслуша и направи оценка на кандидатите за комисари от гледна точка на това дали имат нужната квалификация и дали са запознати с ресора, който им е поверен. Искам да припомня, че в съответствие с правилника и приложение 16 към него, парламентът прави оценка на кандидатите за комисари от гледна точка на общият им ангажимент, ангажимента им към европейските ценности, познания в ресора, който им е поведен, комуникационни умения, способност да допринесе за изпълнението на задачите на комисията. Комисарят е, отговори в писмен вид на поставените писмени въпроси. Вие разполагате с неговите отговори на всички езици. Съгласно процедурата, кандидатът представи също декларация за своите интереси е, и правната ни служба не намериха противоречия в тази декларация. Позволете ми сега да се спра на процедурата, която ще следваме при изслушването. Първо комисарят ще направи встъпително изказване, което не трябва да просрочва 15 минути. След това ще разполага с още 5 минути за заключително изказване в края на изслушването. След встъпителното изявление ще има време за 45 въпроса всеки от които ще бъде 3 минути, 1 минута за въпрос и 2 минути за отговор. Първия кръг ще бъде въпроси от представителите на политическите групи и на независимите кандидати. Така че, моля ви да се придържате към правилото за 3 минути на въпроси и отговор. Ние строго ще следим и ще отнемаме думата на онези, които просрочват времето си, както на депутатите, така и на комисаря. Разполагаме с превод на 23 езика. Всеки може да говори на собствения си език. Искам да ви припомня, че това, което казвате, трябва да бъде преведено. Затова ви моля да не говорите прекалено бързо. И в заключение искам да ви информирам, че този дебат може да се следи на уебсайта на Европейският парламент на живо по интернет. Последствие ще има и видеоматериал, който също ще бъде качен на сайта. Знаете, че ресорът на господин Хил е изключително сложен. Финансова стабилност, финансова интеграция, ефикасност, съюз на капиталовите пазари, приключване на реформата, прилагане на общия правилник, също подобряването на достъпа на фирмите до финансиране с цел инвестиции. Това са все важни цели и ние сме заинтересовани да чуем какво е мнението на кандидата за комисар по тези въпроси. Имате думата,